Right. Good morning, everyone. Good morning, ladies and... Добро утро, дами и господа. Добре дошли на първото заседание на нашата парламентарна комисия след лятната вакансия. Надявам се да сте имали време да си отпочинете и да се порадвате на слънцето. А сега започваме с приемането на проекта за дневен ред. Точка първа е приемане на дневният ред дневният ред за днес и утре. Ако нямате коментари или възражения, приемаме дневния ред. Няма съобщения на председателя към момента. И така стигаме до точка трета. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година. Всички раздели. Докладчик е колегата Бенифей. Добре дошъл сред нас. Мисля, че може да пристъпим направо към гласуването, освен ако докладчика не иска да вземе думата. Не, добре. В такъв случай започваме с гласуването по бюджетната процедура. Ако не се лъжа, можем да започнем. Как да го обявя и аз не знам. Изменение 5.3.6. За против въздържали се приемат се. 5237 приема се. 5158 за против въздържали се отхвърля се. 5159 за против въздържали се отхвърля се. 5160 за против, въздържали се, отхвърля се. 5201 за, против, въздържали се, приема се. 6529 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5162 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5233 за, против, въздържали се, приема се. 5232 е оттеглено. Стигаме до 5231 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. 5203 за, против, въздържали се, приема се. 5 5-1-6-3 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5164 е, за, против, въздържали се, отхвърля се. 5235 за, против, въздържали се, приема се. 5166 за, против, въздържали се. Нека да, като загравка да направим проверка. Електронно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. С 24 гласа за, 8 гласа против, 18 въздържали се. Компромис 2 се приема. 5-1-05 за, против, въздържали се. Приема се. И така стигаме до 5 1 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Изменение 5172. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 47 гласа за, 4 гласа против. Резултатът е много ясен. 5206 се приема, 5173 за, против въздържали се приема се, 5179 за, против, въздържали се, приема се 5150 за, против, въздържали се, приема се 5190 за, против, въздържали се, приема се. Компромис номер 3 за, против, въздържали се, приема се. 5208 за, против, въздържали се, приема се. 5171 за, против, въздържали се, приема се. 5228 за, против, въздържали се, приема се. 5 5-2-3-0 за, против, въздържали се, приема се. Компромис номер 4 за, против, въздържали се, приема се. Компромис номер 5 за, против, въздържали се, приема се. Компромис номер 6 за, против, въздържали се, приема се. Компромис номер 7 за, против, въздържали се, приема се. се. 5-2-1-4 за, против, въздържали се, приема се 5-2-1-4 за, против, въздържали се, приема се 5 3 отпада. 5151 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Изменение 5151. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 28 гласа за, 22 гласа против. 5215 за, против, въздържали се, приема се. 5216 за, против, въздържали се, приема се. Следващото изменение отпада. Компромис номер 8 за, против, въздържали се, приема се. Компромис номер 9 за, против, въздържали се, приема се. 5219 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се с голямо мнозинство. 5-2-2-0 за, против, въздържали се. Приема се. 5-2-2-1 за, против, въздържали се. Приема се. 5-1-8... Не, то отпада. Компромис номер 10 за, против, въздържали се. Приема се. Следва гласуване на блок на 5 изменения за, против, въздържали се, приемат се. Още едно гласуване блок от изменение от 5175 до 5 до 6528 за, против, въздържали се, приема се. И последно гласуваме 5176 за, против, въздържали се, приема се. С това приключваме тази част от гласуването. И така стигаме до гласуване на проектостановището по общият бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година. Всички раздели. Докладчик отново е господин Брандо Банифей. Искате ли да вземете думата? Не. В такъв случай пристъпваме към гласуването. Започваме с изменение номер едно. За против, въздържали се, отхвърля се. Номер 2. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение трето. За, против, въздържали се, приема се. Четвърто. За, против, въздържали се. Нека да направим проверка на изменение номер 4. Моля гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Резултатът е ясен. Изменение номер 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. Аз забравих да обявя резултата. 26 гласа за, 7 гласа против и 21 въздържали се. Изменение номер 7 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис номер 1 за. Против. Въздържали се. Приема се. 14 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение номер 15 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение номер 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение номер 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. 19 за, против, въздържали се, приема се. Компромис номер 2 за, против, въздържали се, приема се. Компромис номер 3 за, против, въздържали се, приема се. И така стигаме до компромис номер 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 38 до 41 за, против, въздържали се, отхвърлят се. Изменение 42 за, против, въздържали се, отхвърля се. 43 за, против, въздържали се, приема се. 44-то отпада, изменение 45-то. За, против, въздържали се, приема се. Компромис номер 5 за, против, въздържали се, приема се. Компромис номер 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 56 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 57 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис номер 7 за, против, въздържали се, приема се. И така стигаме до компромис номер 8. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 61 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 62 за, против, въздържали се, приема се. 63 за, против, въздържали се, приема се. И така стигаме до електронното гласуване на предостановището с направените изменения. Моля, гласувайте. 56 членове на комисията, 56 присъстващи са гласували, 40 гласа за, 5 гласа против, 8 въздържали се. Поздравления за докладчика. И ви благодаря за добрата работа. Дали вашият министр вече е някъде наблизо? Okay, uh... I would like to ask you all to remain in the room. Бих искал да ви помоля да останете в залата. Очакваме външният министр да се присъедини към нас след няколко минути.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 So, ladies and gentlemen, dear colleagues. И така, дами и господа, скъпи колеги, бих искал да ви помоля отново да вземете местата си и да продължим с заседанието на Комисията по външни работи преди да започнем да обсъждаме докладите за напредък на отделните страни. За мен удоволствие приветствам, добре дошъл господин Никола Димитров, министр на външните работи на бивша Югославска република Македония в нашата външна комисия по външни работи. Също така приветствам с добре дошла и наскоро акредитиранът нов посланник на страната Агнеш Руси Поповска. Господин Димитров е добре познат наш гост и добре познат политическа фигура в Македония. Очакванията ни за работата на правителството, което встъпи в сила през юни 2017 година, са много големи. Вие върнахте страната си в редицата на надежните политически партньори и всички дипломатически усилия, които положи вашата страна след последното ни посещение в нашата комисия през октомври 2017 година бяха впечатляващи, макар разбира се ви очаква и още доста работа. Усилията ви бяха признати както от Европейския съюз, така и от родителите на на НАТО. Страната ви вече беше получи покана да започне преговори за членство в НАТО и е, покана да започне на преговори за присъединяване към Европейския съюз. И така, без повече забавене, ще ви дам думата, за да чуем е, какво се случва във вашата страна, как е, гледате на събитията в страната преди предстоящият референдум. Още веднъж добре дошъл сред нас в нашата парламентарна комисия. Всички ние от всички политически партии в Европейски парламент много се радваме на напредъка на вашата страна. Благодаря, Девид. Благодаря, господин Макалистър. Винаги съм разглеждал присъствието си в тази зала като привилегия. Този път нямах проблем с пътуването до тук и мисля, че това веща е добро с оглед и на пътуването на моята страна напред към бъдещето. Да се надяваме, че през юни 2019 година нещата ще приключат успешно с междуправителствената конференция. Съвсем накратко ще говоря по най-важните въпроси. Бих искал да имаме повече време за въпроси и отговори. Очаквам с нетърпение въпросите ви. В началото искам да отдам дължимото на вашата мъдрост тук в дома на европейската демокрация. Мисля, че вие демонстрирахте ангажираност и подкрепа за европейското бъдеще на района на Балканите. Това въжи за политиците от всички партии. Мисля, че щяхме да постигнем много повече, ако бяхме следвали вашите препоръки и съвети през годините. Много ценим диалога Жан Моне. Имаме съвместно заседание на съвместния парламентарен комитет през септември. Очакваме го с нетърпение. Ще имаме през септември в Скопие и една съвместна младежка конференция. Искам да ви кажа, и то с голямо удоволствие, че нося добри новини. Това може да ви изненада, като се има предвид, че живеем в нелеки времена, не само в Европа. Добре е да погледнем каква беше отправната ни точка и къде се намираме днес. На 1 юни миналата година, 2017, започнахме работа. Само няколко дни след най-мрачното събитие в нашата демократична традиция. Един обезверен човек нападна нашия парламент. Македония тогава се описваше като страна с институции, които са взети за заложници, Казваше се, че имаме проблеми с свободата на медиите, с корупцията, с свободата на правосъдието. Някои от медиите решиха да не излъчват нападението срещу парламента, включително държавни такива. Някои медии решиха да не дават информация за подслушванията, които се бяха осъществили, да не дават информация за случаите на корупция и така нататък. Сега вече сме направили обратен завой. И поставяме ударението върху това да съградим отново нашата демокрация. Нашето общество е по-зряло, обществото е ядосано, нашите граждански организации са изключително смели. Научихме си урока, разбрахме, че общественото мнение е от значение. Нека да ви дам един пример – когато изтече информация за възнагражденията на членовете на Държавната избирателна комисия. Обществеността реагира толкова категорично, че тези членове на комисията трябваше да подадат оставки. Виждате, че нашето население е активно и гражданите от всички категории научиха своя урок. В допълнение към закона за стратегията има и много други закони, които приехме и разбрахме, че изпълнението на законите е най-важно. Има решения, свързани с прокуратурата, например. В момента тече делото срещу организаторите и извършителите на нападението срещу парламента миналата година. Отчетността е много важна, знаете. Искам да се обърна към всички вас с една молба. Вие сте представители на всички политически е, групи. Нека да кажа, че политическата криза в Македония може да се разглежда като ефемизъм за кризата на безнаказаността. Ние не разполагаме с лукса да имаме нормална идеологическа битка между лявото и дясното. Не, нашата битка в миналото беше битка за спасяване на демокрацията. Тя беше битка между доброто и злото или а, онези, които имат право и онези, които нямат право. Нашата битка сега от тук нататък е да променим нещата, да не водим битка като тази в миналото. Сега има съвсем нови дебати в медиите Дебатите са важни за едно демократично общество. Преди изборите през 2016 година станахме свидетели на няколко години без дебати между политическите опоненти, дори когато имаше парламентарни избори, а те бяха немалко на брой. По отношение на международните отношения и външната ни политика, ние имаме пет съседа, Имахме големи проблеми. Имахме големи проблеми с две държави, които са членки на Европейския съюз, с нашите приятели от Гърция и България. След като взехме властта, ние се обърнахме към нашите съседи. Ние живеем в район, който може да се похвали с богата история, но не се занимава достатъчно с настоящето и бъдещето. Не можем да променим географията и историята, но ако се концентрираме, можем да формираме нашето общо бъдеще, нашето общо европейско бъдеще. Мисля, че успяхме да се помирим и да се обединим благодарение на европейската интеграция. Ако трябва да използвам думите на един от бащите създатели Шуман, той беше казал, че Европа няма да се изгради за един ден и не благодарение на един план, а ще се изгради чрез конкретни постижения, които ще създадат де-факто солидарност. Но това, което направиха Република Македония, Гърция и България, беше точно това да стигнат до конкретни постижения, които създават де-факто солидарност. Тук пред вас публично искам да изкажа своята благодарност и висока оценка за лидерската роля, демонстрирана от Атина и София. Това се случи на съвета по общи въпроси. След това, знаете, имаше и приемане на препоръките в рамките на Европейския съвет. Имам още един цитат и ви обещавам, че няма да е, използвам повече цитати. Искам обаче да подчертая величието на този успех – не става дума само за решение на типично балкански спор. Ще е, цитирам един е, Нобелов лауреат, е, лауреат на наградата за мир, французен. Той беше ръководител на комисията Карнеги. Наградата е дадена 1914. Цитирам. Виновните са онези, които поставят на ешафода общия интерес за сметка на личния си интерес и които замесват страните си в старилна политика на конфликт и отмъщение. Всъщност, няма да има спасение нито за малките, нито за големите държави, ако не се премине към единство и към помирение. Край на цитата. През последните месеци в нашия район ставаме свидетели точно на помирение и на консенсус. Радвам се, че много други държави отчитат онова, което постигнахме. Ние не търсим благосклонност, не искаме услуги, не искаме политизиран процес на присъединяване, не искаме да ни възнаграждават заради нашия кораж и визия. Всички държави трябва да бъдат е, оценявани възоснова на това какво правят по отношение на копенхагенските критерии. Прилагането на плана 369 ни даде възможност да постигнем възможно най-голям напредък. Това се е видя от доклада на комисията, публикуван през април. Имаше 9 е, ключови области, повечето от тях бяха свързани с фундаментални неща. В 5 е, от тези 9 области сме постигнали значителен напредък. Виждате, наистина се движим напред. Няколко думи ще кажа и за региона – Обеден съм, че ще имаме възможност да обсъдим подробно онова, което току-що ви казах. Става дума за върховенството на закона, борбата с корупцията, реформите на разузнаването и не само. Всички знаем, че в региона в момента много се говори и по други въпроси. Неодавна се започнаха разговори относно диалога между Прищина и Белград. През 90-те европейската визия възтържествува на Балканите. Всички се придвижваме напред, всички работим усилено, що се отнася до механизмите за контрол. Нашата визия е да станем част от Европейския съюз и съответно границите да нямат такова значение. Мисля, че тази визия до известна степен сега се поставя под въпрос. Геополитическата конкуренция отново се появи на Балканите. Това се дължи най-вече на липсата на пара в локомотива на европейската интеграция. Аз не мисля, че има друг вариант, що се отнася до устойчивия мир, просперитета в нашия регион от европейската интеграция. Съответно всички ние трябва да инвестираме много включително енергия в процеса на интеграция. Когато има успех, трябва да възнаграждаваме страните кандидатки. Когато те правят крачки назад, трябва да ги сочим с пръст. Когато говорим за интеграцията на този регион, винаги мислим или често мислим за Балканите в периферията на Европа. Всъщност Балканите са заобиколени от държави членки на Европейския съюз. Те може и да са в периферията на нашето политическо внимание, но географски са разположени сред държави членки. Кризата от 2016 година в нашия регион показа, че това, което казвам е вярно и доказа, че Европа трябва да се грижи за собствената си сигурност. Нямаме альтернатива. Три четвърти от търговията на нашия регион е насочена към европейските пазари. Това въжи и за моята страна. Същото въжи и за чуждите инвестиции. Три четвърти от Чуждите компании в моята страна са от Европа. Ние сме обвързани политически, економически, обвързани сме за бъдещето, обвързани сме и по отношение на сигурността. Няколко думи за референдума и какво предстои, както и какво сме постигнали. Мисля, че сме на един изключително важен исторически кръстопът. Когато Република Македония получи своята независимост, бях на 18 години. Идния месец ставам на 46. Това е втория шанс за моето поколение да направи така, че моята страна да влезе в сферата на сигурността. Толкова дълго бяхме в чакалнята. Що се отнася до НАТО и що се отнася до Европейския съюз. Много политици изградиха своите кариери благодарение на споровете и караниците между съседи. Няма как да успеят Балканите, ако целият регион наистина не заличи своите противоречия. Всички ние сме естествени съюзници. Имаме нужда от конкуренция от следния тип. Кои медии са най-свободни, кои съдии са най-независими, кой има най-добро здравеопазване, образование, кой има най-високи заплати. Конкуренцията възоснова на историята. Коя е най-старата държава? Кой е претърпял най- впечатляващи загуби. Това не е нещо продуктивно. Всички ние се гордеем с своята история, но трябва да демонстрираме, че настоящите поколения наистина могат да се гордеят с нашите постижения. Естествено, че в бъдеще нашите млади хора ще отидат в много от вашите страни. За да може региона ни да успее, обаче някои от младите хора трябва да се върнат при нас. Ние сме твърдо решени да спечелим референдума. Имаме една традиция да правим мъдри избори тогава, когато ни се задават сложни въпроси. Естествено, може да се поиска малко повече, що се отнася до отговорността. Някои политици, някои от нас а, са готови да избягат от отговорност, що се отнася до миналото, други бягат от отговорност, що се отнася до бъдещето. Темите не са леки. За някои от нас това ще бъде политическа саможертва. Референдума обаче не се свежда до политически партии, не се свежда до лявото, до дясното, не се свежда до това дали харесваш правителството или не. Референдума е за бъдещето на страната. Той е свързан с изграждането на приятелски връзки в район, който има въпиюща нужда от такива. Така ще приключа и съм готов да ви слушам с голямо внимание. Благодаря, господин Николай, Никола Димитров, за вашата презентация. Вие представихте своето виждане за вашата страна за 16 минути. Много колеги се присъединиха към нас и искат да се изкажат. Рекорден е броя на желаящите. Но приключваме с списъка на изказващите се. 17 са се записали. Така че ще се опитам да бъда колкото се може по-справедлив и да разпределя времето между политическите групи. Какво да направим? Да всички наведнъж или на две, на два кръга? Добре, в един момент ще кажем, стига толкова въпроси и ще можете да отговорите. Го започвам с господин Предо от НП. Благодаря. Господин председател, господин министър, благодаря ви за изказването. Извинете само за минута, за да можем да се възползваме от превода. Така мога ли да продължа? Благодаря ви, че сте тук. Благодаря ви за изказването. Бих искала да кажа две неща. Преди 4 години бяхме много умнителни спрямо бъдещето на Западните Балкани. Знаете, че мнозинството казаха, смяташе, че не трябва да има допълнително разширяване по времето, поне на нашия мандат. Но знаете, че нещата се промениха през последно време парламента, комисията промениха мнението си. Надяваме се, че и съвета ще го направи. Споразумението между Македония и Гърция доказва, че Балканите могат да се развиват в правилната посока. Това е много добра новина и трябва да подкрепяме както македонците, така и гърците, за да ратифицират това споразумение. Благодаря ви за вниманието. Благодаря е, Кристиан Тонино Пицо. Е, моля ви, не повече от минута и половина. Благодаря, господин е, председател. Благодаря ви, че сте тук. Бих искал да поздравя и посланника на бивша Югославска република Македония, която също е сред нас. Това е голямо удоволствие за нас да се срещнем и разговаряме след постигане на споразумението. Това означава, че просто нашите общи усилия са дали плодове. Надяваме се, че резултатите от референдума ще бъдат положителни. Но, как виждате вие отношенията между Гърция и Македония отвъд референдума и след но смятате ли, че има възможност резултатите от референдума да върнат Македония назад? Смятате ли също така, че се провеждат и някакви кампании, които да имат влияние върху резултатите? Кампании, които се провеждат извън Македония. Смятате ли, че някои външни фактори от извън Европейският съюз имат влияние върху македонската политика и бъдещето, господин Танок? Благодаря, господин председател. Добре дошъл на министър Димитров. Аз съм с един, един от най-активните поддръжници на вашата страна от две десетилетия. Много се радвам. че вие успяхте да преодолеете много препятствия в миналото. Бях е, бяхте жертви на войни, на много конфликти и така нататък, но в момента така като че ли нещата се просветляват и бих искал да поздравя вашето правителство за историческия напредък, що се отнася до името на, на страната и да пожелая успех за референдума на 30 септември, който вероятно, надяваме се, ще ви отвори вратата към по-нататъчно членство в Европейския съюз и в НАТО. Аз смятам, че Западните Балкани навлизат в една ера на стабилност и се надявам, че ще има решаване и на проблемите между Сърбия и е, Косово. Същевременно и напрежението от мигрантската криза, като че ли поспадна едновременно. Знаете, че е, Великобритания е, винаги е играла и играе важна роля в региона. Това бе препотвърдено и от конференцията по Берлинския процес, който бе организиран от нас. Сега Иво Вайгъл, който е нашият докладчик. Добре дошъл, господин министър. Поздравявам ви за напредъка в преговорите, за вашата работа. Също така поздравявам и гръцките колеги, защото постигнахте нещо, което в продължение на дълго време изглеждаше на практика невъзможно и създадахте нови парадигми на отношенията на Западните Балкани. Референдума трябва да се превърне в събитие, което да обедини всички македонски граждани и всички партии трябва да изпълнат поетите обещания по силата на споразумението от Пържино. Партиите трябва да наблегнат на интересите на страната, това трябва да бъде основното и да задгърбят своите интереси. Как смятате да постигнете това единство около този проблем, който е от огромно значение за Македония? Как ще си сътрудничите с опозицията? Зелените. Благодаря, господин е, министър, господин Мещерич, Благодаря ви. За нас е голяма чест, че сте тук. Знаете, че ние винаги сме подкрепили интеграцията на Западните Балкани в Европейския съюз и то е, неизменно през е, последните 20 години наистина трябва да подчертаем и ви поздравиме за постигнатите успехи, които ще се увенчаят с референдум, но няма да се спирам на тези въпроси. Бих искал да се върна на въпроса, свързан с реформите. Вие многократно казахте, че реформи трябва да продължават в региона и абсолютно съм съгласен с това. Необходимо е да има регионално сътрудничество в и по-специално в борбата срещу сътру... организираната престъпност и корупцията, а не съревнование между страните. Как мислите да го постигнете? От името на ГУЕ, нашият заместник-председател, господин Морис. Благодаря, господин председател. Господин Димитров, добре дошъл на нашето заседание. Бих искал да ви поздравя лично вас и, госп... и министъра на външните работи на Гърция за това, че постигнахте историческо споразумение. Вие подписахте това споразумение и всички политически групи, представени в Европейския парламент, е, приветстват това споразумение. Надяваме се, че с референдум ще потвърдите това споразумение и че вашата страна оттам нататък ще се нарича е, с, с Република Северна Македония. По този начин ще можем да разрешиме един е, спор, който дълго време е, пречеше на отношенията между нашите страни. Е, аз ви призовавам да продължите реформите за борба срещу корупцията и да работите за европейското бъдеще на, е, Македон... на Република Македония и е, нейното членство. Моята партия Сириза очаква с голямо нетърпение резултатите от референдума, за да можем и ние да продължим напред. Но смятате ли, че в Европейския съюз е има държави, които се противопоставят на това а, споразумение. Господин Касалдо, благодаря от, от името на РДД, е е Благодаря вие, че сте тук. Бих искал да ви поздравя. Наистина ние говориме за историческо събитие и бих искал да ви поздравя и вас и нашите гръцки приятели за постигане на това историческо споразумение и да ви е, насърча за бъдещите усилия, които ще трябва да е, продължите да правите. Смятате ли, да е, организирате един шир, всеобхватен, широк дебат, който да, да включва всички граждани и да ги информирате за последиците от е, референдума, за да предотвратите евентуален бойкот или не участие в е, референдума. Аз е, ще посета скоро вашата страна и ще наблегна на това, че младите трябва да участват в референдума. Това е от много голямо значение за мен лично. В Македония има възможност в близко бъдеще да се присъедини и НАТО. Смятате ли, че е, вие ще можете да продължите да бъдете един добър пример за региона? Сега, това беше първият е, кръг е, въпроси. Ще дам думата на още двама души. Господин Гефалоянис, за да дадеме и гръцката гледна точка. Благодаря. Добре дошъл, господин Димитров. Вашето изказване беше много мъдро и много консенсуално. Но знаете ли, разговарях с един жител на Нью Йорк и с един нов, новозеландец. Как се чувстват и какво се чувстват? Единия каза, аз съм нью-йоркчанин, другия каза, аз съм новозеландец. След споразумението между а, Гърция и а, вашето правителство, вашата страна ще се нарича Република а, Северна Македония. Как ще се наричате вие? Ако продължите да се наричате македонец, то след като гражданите, които в момента живеят в бивша Югославска република Македония, са е, дошли на тези земи след 6 век – как бихте могли да се наричате само македонци? От друга страна, ако ако спомнете си, че е, много диктатори, включително и Сталин, са, раз, са е, местели населения е, в е, разни е, краища на страната. И знаете, че е, Сталин също се е, беше намесил и в е, бивша Югославия. Господин Андролакис, нашата зала е пълна днес, т.е. всички се интересуват от проблема и от интегрирането на вашата страна в Европейския съюз. Е, аз съм грък и бих искал да има решение на спора между нашите страни, но бих искала това решение да бъде приемливо за всички. Така че въпроса на който се поставя на референдума, ще бъде не е, не да или не на, за името, а да или не за бъдещето ви в Европейският съюз. От друга страна, вие, ням, вие нямате мнозинство в е, парламента, за да можете да приемете конституционни изменения. Същевременно сте се договорили с гръцкото правителство подобни изменения да настъпят. И какво ще стане? Ако, да речеме, резултата на референдума е положително, а не можете да направите конституционните изменения. Сега, ако до, примерно до, до 10 и 10-15 може да отговорите на тези въпроси, моля, направете го. Благодаря ви е, за любезните думи, за отличните въпроси и за трудните въпроси. Започвам с въпроса за междуетническите отношения. Не си спомням период в историята ни, в който взаимоотношенията между различните етнически групи в страната са били толкова спокойни. От една страна, тъй като кризата доведе до нови период в взаимоотношенията между народа на Македония и останалите етнически групи. Признат беше факта, че всички се набирам, сме заедно в една обща лодка и в градските центрове стана ясно, че всички мразим корупцията, че всички искаме правосъдие и подотчетност. И по този начин се промени политическият пейзаж в страната, който в голяма степен доскоро се основаваше на етнически принципи. Но етническите цели и етническата програма може да се окаже недостатъчна в някои случаи. С напредъка на страната се зараяща надеждата у нашето общество – което също значително влияе. Знаем какво ни очаква, очаква ни референдум, след което ще последва процеса промяна на Конституцията. Започнахме процес на преговори за присъединяване към НАТО. Очаквам с нетърпение началото на разговорите за започване на преговори за присъединяване към Европейския съюз до година. И като цяло водим една много ясна политика на едно общество за всички. И това е една от основните, основните принципи на управление на нашето правителство. Другият друг въпрос беше свързан с външната намеса. Има сили, на които не им харесва, когато проблемите се разрешават и когато има напредък. За нас, особено по отношение на НАТО, а, мисля, че НАТО е важен фактор в това уравнение. Да, за нас НАТО е недовършена работа, недовършена наша историческа мисия, която започна още през 1993 година. Тогава нашият парламент с единодушие взе решението за присъединяване на страната към Северно-Атлантическият алианс. Такова беше решението ни. Общественото мнение винаги с мнозинство от две трети до три четвърти подкрепя тази наша стратегическа цел. Има достатъчно проблеми в нашия регион. Няма нужда от посредничество и от геополитическо съревнование. И ми се струва, че в някакъв момент и тези външни сили ще си дадат сметка, че разрешаването на проблемите и напредъка на страните на Западните Балкани са добра новина и за тях. Може би още сме стигнали до там, но вярвам, че ще стигнем до този етап. Междувременно оставаме бдителни, правим всичко по силите си, с подкрепата на нашите приятели и съюзници, за да осведомяваме хората. Когато хората не са добре осведомени, демокрацията се проваля. Хората могат да вземат добри, правилните решения само когато са добре информирани. Така че се стремим да го постигнем, но а, не е лесно. А в Европа имаме доста богат опит с референдумите. Така че мога да ви уверя, че правим всичко възможно, за да стигнем до всички е, наши граждани, за да ги осведомим и да имат те е, свободата да вземат решение за своето собствено бъдеще. Как можем да постигнем политическо единение в страната? Все още се учим да го правим – бяха положени големи усилия за съвместна работа по издаване формулировката на въпроса. Имаше различни компромиси и комисии по отношение на избирателния закон, нови правила за финансирането на политическите партии. Все още не сме постигнати, постигнали окончателен резултат. Най-голямата опозиционна партия заяви, че ще вземат своето решение и ще осведомят общественото мнение за своята позиция по отношение на референдума в началото на месец септември, около 10 септември. Което, между другото, би напомня, ако мога да си позволя, за поведението на най-малкият ми син, който наскоро навърши 5 години и като го питам защо си ми сърдит, ми отговаря, ми няма да ти кажа днес, ще ти отговоря утре но въпросът е прекалено важен. През 2009-2010 година престанно чувахме изразът прекалено голям, за да се провали по време на финансовата криза. А за нас въпросът е толкова важен, но исторически въпрос. Тук не става въпрос за мен или за мисля председателя за Оранзаев или за отделни политически партии. Разполагаме с историческа възможност да приключим с един сложен въпрос и да отворим вратата към бъдещето би следвало да се положат усилия не да се осложнява политическото положение, а да се поеме историческата отговорност за това решение, след което да продължават да ни опрекват за слабостите ни в економическата област или по други въпроси, но не по този въпрос. Но този процес на съзряване за нашата страна, но и за целият регион е изпълнен с много предизвикателства и политическите ни противници също трябва да си дадат сметка за политическата отговорност, която носят. Която не може да се обвързва с това, кой носи вината за нападението срещу парламента или за това, кой носи отговорността за послушванията през 2015 година. Ако искате да бъдете надежна политическа партия с авторитет трябва да се придържат към основните политически принципи на подотчетност, справедливост и демокрация. Борбата с корупцията за региона действително е задължителна. И ми се струва, че са две големите заболявания на Балканите. Едната е корупцията, а другата е клиентализма или шурубаджинащината и а, нейната разпространяването на това явление в различните институции. И затова е толкова важен за нас процесът на, присъ... на присъединяване. Това е най-добрият процес с най-успешните инструменти за борба с корупцията. Започнахме да създаваме е, мрежа от регионални прокуратури, които да работят по разследването е, на случаи, от програми случаи на корупция. По въпроса за предишната кампания, тя всъщност започва официално от утре и ще бъде много мащабна. Ще участват не само политическите партии, но и организации на гражданското общество вся, всеки четвъртък отговарям на живо в Фейсбук на въпроси на гражданите за отделни разпоредби в споразумението, защото сме се съгласили с дадено предложение и не сме се съгласили с друго. ще продължавам с тази практика. На въпроса дали смятам за македонец, смятам се за македонец. Зададен беше въпроса какво ще се случи след в влизането в сила на споразумението, ще се наричаме Република Северна Македония. Ние ще бъдем македонци, които говорят на македонски язик и които признават, че в Гърция терминът Македония има по-различно значение. В Гърция има македонци, и не искам да се впис, впускам в обяснение как се е стигнало до този факт, който се дължи на исторически причини и а, други, но правото на самоопределяне в Европа през 2018 година, през 21 век е неоспоримо право. И споразумението се основава на два стълба. Прави се разграничение между Македония, държавата и Македония, регионът в а, а, Гърция, като това разграничение е ерга омнес, т.е. за всички цели. Не е лесен процес, ще трябва да променим конституцията си по искане на съседната ни страна. И трябва да си дадем сметка, че две съседни държави в Европа трябва да са в състояние да признаят съседа си. Политиците не могат да променят самоличностите. Самоопределенето и самоличността е резултат от цялостен исторически процес, на който ние не можем да повлияем. И за това се позовавам на този процес като на процес на порастване и съм убеден, че ако си проявим нужното доверие, ако започнем да се познаваме по-добре след 5 години, през 2023 година, ще погледнем на днешните е, събития, ще се запитаме какво ще се стигна до това и защо не разрешихме този проблем още в началото на 90-те години. Загубихме цяло едно поколение. Можехме още тогава да станем приятели, сега ще станем приятели, ще бъдем приятели за бъдеще. И всички страсти ще се успокоят, ще спра до толкова. Благодаря ви. Благодаря. Втория кръг. Давам думата на още един докладчик в сянка, госпожа Сакорафа. Благодаря, господин председател. Искам и аз да приветствам с добре дошъл външния министр. Господин министр, нека да ви попитам следното. Знаете много добре, че в вашия регион се намесват много различни интереси. И много политически позиции следва да бъдат добре обмислени. И тук в нашия парламент, на последно място, също следва да се вземат предвид много политически фактори. Искам да попитам за тези интереси, които засягат вашия народ и вашата страна. Различните интереси ще бъдат ли защитени и ще се учитат ли интересите и на други страни от региона? Благодаря. Госпожа Шуица. Thank you, David. Uh, go, govorit ću hrvatskim, kad svi govore već slavenskim, slavenskim jezicima, nadam Uh, е, не можете промени. Хрватския също е славянски език. Не може да промените съседите си, нито пък е, езика, който говорите. Вие сам казахте, че този регион не е остров. Той просто е заключен между различни членове на Европейския съюз. И вие го подчертахте. Сега вашето население има пред себе си една историческа задача и трябва да направи необходимото. Вие също така подчертахте, че демокрацията е нещо, което се научава, за да има и мир и демокрация. Хрватия е част от региона. Ние не обичаме да говорим за Балканите, обичаме да говорим за Юго-Источна Европа, така или иначе, мира в този регион е най-голямото постижение от последните десетилетия и трябва да продължим да го опазваме. Сега и въпроса ми. Е, смятате ли, че има възможност да се стигне до консенсус с опозицията? Защото само ако в Македония, в самата страна има единство, ще може и да функционирате като част от Европейския съюз. Това е едно от изискванията на Европейския съюз за членство. Сега за мен е удоволствие да дам думата на Ева Кайли. Тя е председател на нашата делегация за отношения с НАТО. Тя е от социалистите, но в момента седи сред представителите на НП. Добре дошъл, чувате ли ме? На, για лого. Благодаря, господин председател, за думата. Добре е дошъл, господин министър. Много се радвам, че в нашия район има един стремеж, един подем към промяна. Радвам се, че има споразумение между Бюрм и между Гърция. Господин министър, казахте, че спора продължи много години и той отрови нашите отношения. Има обаче и друг тип отношения, економически връзки между двата народа. Знаете, че сътрудничим на много различни нива. И това сътрудничество, за което говоря, не е от вчера. Към въпроса сега. Смятате ли, че споразумението в крайна сметка ще бъде приложено на практика? дали ще се изпълнят неговите клаузи, вярвате ли, че ще се избегнат изкривяванията, ако мога така да се изрази, що се отнася до името? Защото от една страна са правителствата, но те трябва да приобщят към себе си и народите. Беше казано, че аз съм заместник-председател на делегацията за връзки с НАТО. Всички знаем, че споразумението няма да бъде изпълнено на практика, ако не се направят и конституционни промени. Има и някои проблеми, свързани с потребителски стоки, които носят името Македония. Благодаря на Ева Кайли. Сега Алде господин Кючук. Uh, Благодаря, господин председател. Господин външен министр, благодаря за това, че сте тук. Искам и аз да ви поздравя за дипломатическите постижения. Ето тук съм. Естествено, нашата задача е да бъдем обективни, да проявяваме критичност, но и да ви помагаме. Затова е един много прост въпрос. Как ние да ви помогнем, за да има успешен резултат на референдума? Желая ви много успехи в рамките на това начинание. Благодаря, господин Кючук. Е НП господин Петърле. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, добре дошъл. Благодаря ви за категоричните проевропейски слова. Аз съм съгласен с вас. Вашата страна е, има европейско бъдеще и целият югоисточен регион – гледа към Европейския съюз. Аз съм част от съвместния парламентарен комитет. Ще имаме заседание в Скопие съвсем скоро. Радвам се, че са изпълнени условията, за да може нашия съвместен комитет да продължи своята дейност. Бих искал да ви пожелая всичко най-добро сега в началото на този важен процес. Надявам се, че в крайна сметка онова, което ще се случи, е, ще бъде от полза за европейската интеграция. Едва ли ще има въпроси относно заплахите към вашата идентичност. Нина Гел. Благодаря, господин председател. Господин министър, добре дошъл. Поздравления за това, което ни казахте. Искам да кажа, че естествено, че ви желая всичко най-добро за бъдещето. Трябва да подчертая, че референдумите са нещо, чието изход трудно се предсказва. В Великобритания може да говорим много по този въпрос. Каква е вашата подготовка в случай, че референдума не успее? И ако той не успее, ако резултат е отрицателен, ще има ли избори? Подготвяте ли се за такъв сценарий? Вече говорихме за евентуален бойкот на опозиционните партии. Ще има ли нещо подобно? Аз съм доста нервна Ставам нервна, когато се говори за референдуми и за това подигам този въпрос. Това е въпрос за последиците от това, ако няма споразумение. Последните три оратори Елмар Брок. Благодаря съвсем накратко, господин председател. На първо място, вече съм се срещал с много външни министри в последните 20 години. Искам обаче да поздравя господин министър Димитров за постижението. Това е нещо, което наистина трябва да бъде отчетено. На второ място, не трябва да забравяме, че всички политически сили следва да бъдат мобилизирани във вашата страна, за да се спечели референдума и за да има напредък. Имате шанс, който не трябва да пропускате. Отново казвам, за да не го пропуснете, трябва да положите всички усилия. И накрая нещо като послание към колегите от нашата партия в Македония. Надявам се, че всички те ще ме разберат. Това е нещо важно. В Македония или Северна Македония трябва да има приобщаване. Трябва да има приобщаване на всички малцинства, включително албанското. Всички трябва да се чувстват стабилни и прияти в Европа. Благодаря на Елмар Брок, Ханс Ван Бален. Съвсем накратко искам да поздравя Елмар Брок за това, което каза току-що за цялостната приобщаващата стратегия, както и за подкрепата от страна на всички партии. Благодаря, господине. И накрая госпожа Совко. Имената не бяха записани тук. Има още оратори. Моля всички да се успокоят. Мога да дам думата само на имена, които са записани тук. Значи, Бютихофер, Ковачев, Келъм. Има ли някой, който да не се е изказал? Сега госпожа Зовко. Благодаря, господин председател. Обръщам се към външния министр Димитров. Мога да подкрепя казаното от колегите от този размирен регион. Знам какво означава мира и стабилността, затова изказвам подкрепа за вас самия, за всичките ви усилия. Нека да се стигне до общо решение. Нека в това решение да участват е, и представителите на опозицията, на всички малцинства, както каза и Брок. Хората имат е, усещане за самоличност. Аз познавам добре това усещане. Ние живеем на най-съща територия в продължение на векове. Мисля, че трябва да имате една добра комуникационна стратегия и да говорите за референдума и неговото въздействие за мира и стабилността. Е, то е важно за влизането и в Европейския съюз. Имате много приятели тук, нека да ви уверя. Благодаря, господин Бютихофер. Благодаря, господин председател. Господин външен министр, аз съм сред приятелите на Македония – в Европейския парламент. Днес обаче основно искам да поздравя и двете страни, и Македония, и Гърция, за политическия кораж и визия. Говоря за намирането на конкретното решение. Две неща. На първо място, съгласен съм с вас, господин министр, че трябва да има начин опозиционните партии също да говорят позитивно за намереното решение. На второ място, убеден съм, че можем да помогнем за положителния изход от референдума, ако подчертаваме дебело и решително, че в бъдеще искаме Република Северна Македония да стане член на ЕС. Би следвало да подчертаваме, че няма да се колебаем, що се отнася до започването на преговорния процес. Благодаря, Андрей Ковачев. Благодаря много, Дейвид. Е, господин министър, е, драги Никола, добре дошъл. Искам първо да е, ви благодаря за коража и смелостта да извадите на пътя на европейската интеграция Македония след толкова време на лутане в проблемите, които вие, за съжаление, заварихте в страната. Пожелавам ви успех. България и с договор, който подписахме, има огромното желание да помогне на Европейска Македония, на страната да тръгне по пътя на европейската интеграция колкото се може по-бързо. Тук бяха засегнати някои изключително чувствителни теми и аз ви благодаря също така за това, че казахте самоопределенето е исторически процес. Направихте и референция към а, тогавашната комисия на Карнеги в началото на миналия век. А, господин Кефалоянис каза неща, които исторически са коректни към този момент. Но всеки жив човек има правото на своето самоопределене. Когато някой се самоопределя като македонец, той има право това да го направи. А, също така обаче е правилно, че никой няма право да променя историческата национална идентичност на хора, които са починали след е, тяхната смърт. Това, каквито са се чувствали при живе, е такива, каквито са. И нито комунистическата диктатура, нито а, Тито или който и да било друг, е, а, или сега Груевски или, или някой друг има право да променя историческата идентичност на хора, които вече не са между нас. Така че пожелавам а, успех на европейския път на Република Македония и на вас лично за смелостта. Благодаря и накрая Тунекела. Благодаря, Дейвид. Господин министър, мисля, че всички сме съгласни, че имаме общ интерес и общо бъдеще. Ние имаме нужда от Македония като пълноправен член. Точно толкова колкото и Македония има нужда от това да се присъедини към Съюза. Мисля, че има важна стъпка, която е направена и тя е окоръжаваща. Естествено, много следва да се направи от тук нататък. Това може да се случи в рамките на официалните преговори. Очакваме ги с нетърпение. Един въпрос. Имаме сериозни притеснения относно нарастващото руско влияние на Западните Балкани. Например, има руска опозиция спрямо присъединяването на страната към НАТО и към Европейския съюз. Вижте какво става с Черна гора. Има индикации, че Русия подкрепя и финансира дезинформационни кампании относно референдума. Освен това, тя подкрепя групировки, които познаваме като само Македония. Така се наричат те, както и някои е, инициативи в е, Гърция. Изборната комисия току-що беше сформирана. Смятате ли, че избирателните списъци могат да бъдат обяснени по един задоволителен начин преди референдума. Така, мисля, че всички, които желаяха да се изкажат, се изказаха. Никола, разполагате с 10 минути да отговорите на максимум въпрос. Благодаря, Дейвид. Ще се опитам. Някой от вас направиха наистина положителни коментари и благодаря ви. Някои въпроси касаеха опозицията и проблемите. Наистина прави сте да зададете тези въпроси. Ако искаме да бъдем честни, раз, различни са а, дискурсите, които чуваме в, опози... в опозиционните партии. Някои наблягат на отговорността си относно бъдещето, референдума, някои са за споразумението, някои го подкрепят, макар и не много така с, с много силен, силни аргументи, но струва ми се, че можем да бъдем оптимисти, защото когато лидерите говорят, някои говорят за споразумения, казват това е капитулация или това е така наречено споразумение. Така че трудно е. Трудно, трудно ми е. Знаете, че зад мен не стои политическа партия и аз съм просто случайен политик, ако мога така да се израза. А, но същевременно не съм а, министър, който да се счита само за служебен или експерт. Аз правя кампания, аз агитирам. Така че ми се струва, че е невъзможно в момента да не а, мислиме за бъдещето на страната. В момента въобще не ме интересува моето политическо а, е, бъдеще или това на министър-председателя. Това е правилният път е, за а, е, страната. В крайна сметка политическите партии се променят, те са ту на власт, ту в опозиция и така нататък, но историята остава. Аз в а, процеса на преговорите имах много контакти и разговори с гръцката страна. Що се отнася по референдума, имаше три причини. Да, първо да имам, да създадеме нещо като мост на приятелството с нашите съседи, да тръгнеме по пътя на преговорите за присъединение към Европейския съюз и да преодолеем пречките за евентуално членство в НАТО. Повярвайте ми. Аз съм, за някои съм герой, за други съм предател. А, същото и Никос. А, ако аз трябваше да, да създам споразумение, то ще ще бъде по-добро. Ако Никос можеше да предложи споразумение, то ще ще бъде по-добро от гледна точка на Гърция но целта беше да защитиме най-важното за Гърция и най-важното за Република Македония. Това е същността на споразумението. Ако говориме само за това как днес Атина или Скопие ще реагират, е, няма, ще бъдем, няма да бъдем дълновидни. Но след 5 години, след 10 години, ползите ще бъдат такива, че ние просто ще се, ще се чудеме защо не сме постигнали това споразумение преди 20 години. А, в, крайна, в крайна сметка е, една, едно, едно решение може да бъде положително за политиците, но важно е това решение да бъде добро за държавата и за съгражданите ви. Днес в Европа и по-специално в регион, който според Чърчил е създавал прекалено много истории, която не може да а, смели, имаме своя история. Всички сме много горди, много... Но в крайна сметка нека се гордеем с, с това, което можем да постигнем днес. С с България строиме магистрали и говориме за търговия. Нека да увеличиме, да удвоим тази търговия. Но а, как, а може ли да се каже, че вашата а, нация е, да, да речеме, едно а, едно, е, нещо измислено и изкуствено. Ами всички нации са такива. Всички нации са такива, защото са създадени през 18-19 век. Така че е, историческия наратив трябва да бъде следния. Не да бъдеме против да се а, е, противопоставяме на съседите си, а да се да се обединиме. Това, което Франция и Германия направиха. Това, разбира се, не може да се постигне от днес за утре, но мисля, че ще го постигнем. Важно е да мислим за днес, за утре, за историята. Аз самия съм юрист, не съм, не съм историк. Сега, дали споразумението ще бъде успе... успешно, да дали Конституцията ще бъде е, променена. е не е правно задължение. Има възможност да се проведе референдум, но най-важното е да има политически дебат, защото вследствие на е, събитията от последните 10 години, този референдум просто е неизбежен по някакъв начин. Необходими са ни, ни мнозинство от две трети в парламента, за да направиме конституционните промени. Необходимо е народа да ни подкреби. А защото ако всички ни подкрепят, трудно ще бъде на някои, които са в парламента, да се противопоставят на тези промени колкото до външната намеса. Сега, като външен министр, мисля, че не би било много е, мъдро и е, отговорно да взема думата и да говоря за нашите, против нашите руски приятели тук публично. Мога да ви кажа, че това, което това, което се опитваме да наложиме е на всички е, че това е наш проблем и ние ще си го решим. И също така, че стабилността в е, региона е важен както за нас, така и за Балканите, така, че и за, е, така и за Европейския съюз. Аз е, и мисля, че няма друг начин да се решат а, така да се премахне напрежението между Европейския съюз и Руската федерация. Как можем да решиме нашия проблем, като постигнем необходимите резултати? И като убедиме нашите политически опоненти, че въпросът е от огромно значение. Той не е злободневен. И под това са, с това може да ни помогнете. Значи, най- най- най-важното е да бъдем на висотата на поетите ангажименти в Солун през 2004 година. Историята на Балканите е толкова сложна, че някои от страните успяха да се присъединят през 2004, други през 2007, Румъния, България, по-късно Харватия, но нямаме, нямаме друг избор. Uh... Процесът на присъединяване започна през 2005. Спомнете си, всички го взимаха на, така не на сериозно. 2009 година беше първа положителен доклад на комисията. Така че ние бяхме затворени в е, на едно място, от което не можехме да тръгнем напред и някакси е, загубихме ориентира. Така че, в крайна сметка, обаче, ние се мобилизирахме, ние помадряхме, ще намериме правилното а, решение, правилния път, но това може да стане само ако имаме а, европейска перспектива. Мисля, че инвестирането в а, демок, демократичните Балкани ще бъде, ще бъде много по- а, с много по-малка цена, отколкото да не се направи нищо. А резултатите ще бъдат огромни. Опитах се да отговоря на въпросите. Възможно е да съм пропуснал някой от тях. А ви обещавам, че при следващото си посещение ще дойда с още по-добри новини. Благодаря ви. Господин Скъпи Никола, благодаря ви от името на всички колеги от АФЕТ. Ви благодаря за това, че ни представихте положението в вашата страна. Благодаря ви е, и ви пожелавам е, много успех и в личното си качество на член на НП ви желая много успеха е, в провеждането на референдума в края на месеца. Благодаря, Дейвид. So, dear colleagues, we're running slightly late. Скъпи колеги, малко закъсняваме с 12 минути по-точно, но мисля, че си заслужаваше да поведе малко по-дълъг дебат с министър Димитров. Сега продължаваме с темата Бивши Югославска република Македония и ще обсъдим доклада. Давам думата незабавно на нашият докладчик Иво Вайгъл. Моля ви помоля да продължите с снимките извън залата. Could I also ask for not... Мога ли да помоля и хората, които не са членове на нашата комисия, да продължат с личните си разговори извън залата, ако нямате нищо против? Uh, the gentleman with the red tie. Uh, yes, could you also... Господинът с червената вратовръзка. Мога ли да ви помоля да се ориентирате към приключване на разговора си? Добре, втори опит. Иво Вайгъл, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Най-напред бих искал да ви благодаря господин председател, е, за това, че поканихте господин министъра. По този начин отлично въведохме дебатът е, на днешният е, доклад. Всъщност трудно ще ми да добавя нещо към вече изложените доводи. Давам си сметка, че най-важният довод е, че постигнахме почти забележително единство тук в нашата парламентарна комисия, а именно европейските перспективи за Македония са важни за всички ни. в интереса на сигурността и благоденствието в Европа. Подготвил съм си кратка реч като качеството ми на докладчик и ще я произнеса, за да спазим процедурата, макар че нямам какво да добавя по същество към казаното през последният един час. Мога само да кажа, че Македония е в чакалнята вече от а, много години, бих казал от ненужно много години. и ще обсъдим проекторезолюцията при изключителни обстоятелства за тази държава кандидат. Много важни от историческа гледна точка обстоятелства. Бих искал да почитай отново колко важен ще бъде референдумът, който ще се проведе на 30 септември. С огромно удоволствие чух колегите от НП, които изказаха позиция различна от тази на основната позиционна партия в Македония ВМРО ДПМН и се надявам, че и тази македонска партия ще последва позицията на по-голямата си европейска сестра. Бих искал да поздравя също така и преговарящите от двете страни, и от гръцки, и от македонска страна, за това, че успяха да преодолеят историческите неразбирателства и да предоставят е, и на своите страни, и на нас в Европа истински е, възможност е, за бъдещо развитие на региона. Същото въжи и за постигнатите резултати от българските и македонски дипломатически служби и правителства. Смятам, че по този начин се изготви много добра парадигма за бъдещите двустранни срещи, за отношения, извинете, на страните на, в региона на Балканите. И че тези споразумения ще допринесат за една нова философия на двустранните отношения в региона. След успеха на референдума, надявам се Македония да се върне към основната си задача, а именно да осъществи програмата си за амбициозни реформи в областта на економиката, на съдебната система, на медийният пейзаж, за постигане на резултати в борбата с корупцията и организираната престъпност, закрила на младсинствата и всички други важни въпроси. Заслужава си да се отбележи важната роля на специалният прокурор и на омбудсмана. Както вече нееднократно беше казано, през последните години Европейският парламент непрестанно е изказал своята подкрепа за европейските перспективи за Македония, както и се присъединяват на страната към НАТО и очаквам конструктивно сътрудничество с всички колеги, които биха искали да внесат изменения на доклада ми. имам възможност да работя с много творчески настроени докладчици в сянка от другите политически групи. Благодаря на Иво Вайгъл за краткото представяне на доклада. Имаме малко време за първо разглеждане на този проект доклад. Всъщност, кой е заявил желание да вземе думата? Никой. Ами да, вече от доста време обсъждаме Македония, но може би господин Петър Ле в качеството си на председател на делегацията за връзка с бивша Руска република Македония. Много ви благодаря. Няма много какво да добавя към казаното по време на предишната ни дискусия. Положението безспорно се промени и то към по-добро. При след това процесът все още не е завършил. Разбира се, референдумът ще бъде проведен в сравнително спокойна обстановка. И аз лично се радвам, че имаме възможност да работим в подобна среда. Виждам голямото единодушие между различните политически сили и искрено се надявам, че тази държава кандидат най-накрая ще излезе от дългият период на очакване, който със сигурност беше свързан и с много неудобство за нея. Надявам се също така с заседанието на съместния парламентарен комитет да се проведе в приятна обстановка след три седмици в Скопия. Благодаря ви. А сега кой иска да вземе думата? Туне Келом. Yes. A... Благодаря ви. В качеството ми на докладчик в Сянка по доклада бих искал, както винаги, да поздравя колегата Вайгъл за добре изготвени от него текст. Мисля, че задачата ни действително беше улеснена от партньорите ни, а именно от новото македонско правителство. В доклада можем само да стигнем до заключението, че напълно подкрепяме е, заключенията на Европейската комисия в доклада и, а именно, че трябва да е, започнат е, преговори за присъединяване до година. Разбира се, предстои много работа. И както се посочва в доклада на Европейската комисия, беше постигнат известен напредък в редица области, включително и в борбата с корупцията, но все още предстои много работа. Струва ми се, че можем да допринесем за това да няма връщане назад от постигнатото. Притеснителен проблем в навечерието на референдума е продължаването на политическата изолация на отделните политически партии. Някои партии в страната, като ВМРО, например, продължават да се противопоставят на одобряването на споразумението и мога само да се присъединя към призива отправен от Елмар Бо към нашата сестринска партия, а именно да вземат предвид интересите на страната като цяло. Разбира се, ще внесе някои проекто изменения, но ми се струва, че като цяло работата ни тази година ще бъде доста по-лесна и доста по-продуктивна, отколкото в миналото по този доклад. Благодаря ви. Благодаря на Туне Келам. Туино Пицово има думата. Као известите Благодаря ви господин председател. В качеството си на докладчик в Сянка бих искал и аз да благодаря на господин Вайгал от името на моята политическа група и от собствено име. Докладът му е, обобщава ключовите събития през изминалата много важна година, а именно промяната в политическите настроения в страната, както и промяната на отношението на международната общност към страната. Всичко това доведе до истински напредък в тази страна, страна, която прекалено дълго време вече очаква истинското начало на процеса на преговори за присъединяване към Европейския съюз. Македония е прекрасен пример за напредък не само сред страните, които се надяват да се присъединят към Европейския съюз. Страната е рядък пример за успех успешен, за успех в външната политика на Европейския съюз в, в, в последно време. Заслужава се да се отбележат и подобряването на отношение с съседните страни, но не бива да забравяме и вътрешно-политическите постижения. Политиката на новото правителство доведе до подобряване на, на между етническите взаимоотношения и подобряване на диалога с гражданското общество. Разбира се, постоят още много стои още много работа в на съдебната реформия, на тайните служби, на медиите. Има проблеми и с сивата економика. но всичко това изглежда по-маловажно в сравнение с предстоящият референдум или одобряването на сключеното споразумение. Споразумението е много важно за целият регион и независимо какъв ще бъде резултатът от референдума, правителството в страната доказа, че е в състояние да се справи с най-трудните проблеми и бихме искали да подчертаем подкрепата си за страната. Надяваме се да можем да приветствам, да се поздравим за началото на процеса на преговори в следващия доклад. Благодаря ви. Не виждам ниско да, да иска думата от ЕКР или от АУДЕ или пък от зелените. А, от зелените, господин Месек. Thank you, Chair, and thank you, Mr. Preda, for... <laughs> господин Месерич, благодаря ви, господин председател да е доста са активен, защото в момента в който поех а, ролята на докладчик в сянка по този доклад, никога не ми беше хрумвало дори, че в политическата си кариера ще стигна до етап, в който последното изречение да не е някаква трудно обозрима надежда за започване на преговори в бъдеще. Разбира се, благодаря на докладчика за предложен от него текст. Той е отличен. Няма много какво да се подобри по него. Изменението, които ще внесем, ще бъдат най-вече техническо естество. И ще се спомня някои общи за всички страни от региона на предизвикателства, като борбата с корупцията и реформата на система, например. При това бих искала да подчертая, че един от основните аспекти на предстоящ референдум ще бъде и един вид тест за медийният плурализъм и начинът по който правителството се справя с този въпрос. Не е лесно да се гарантира медиен плурализъм при една вероятно доста ожесточена предизпълна кампания, така че трябва да следим близо как, как ще протече кампанията по време на референдума. И от тази гледна точка бих искал да се обърна с въпроса към доклада. на смятате ли, е, че няма, че ще е добра идея да изпратим делегация на Европейския парламент в качеството на наблюдател на изборите. Отдавна вече знаем кога е датата. Не смятате ли, че това ще бъде добър знак на подкрепа? А, да, так му се обърнах към, с въпроса към, към секретарията. Има ли решение за това дали ще има делегация. Ще проверим и ще ви съобщим. Думата им госпожа Сакорафа. Благодаря ви, господин председател. Аз също бих искала на своя ред да благодаря на господин Вайгел, нашия докладчик, за отличният изготвен от него текст. Както обикновено, господин Вайгел, ще внеса измененията си, предложенията за подобрения, както го правя всяка година. Бих искал частно да се спра на причините, които доведоха до положението в страната. Бих искала да ви припомня, че към момента се опитвахме да омоважим проблемите и да разкрасим състоянието на страната, като по този начин дадохме възможност на предишните правителства да се стигне до едно положение в страната, което доста се разграничава от нужното за започване на реални преговори за присъединяване. Припомня ви, че систематичният дефицит, който се наложи по времето на Груевски, само се влуши през последните години заради политическата криза и Европейският съюз в известна степен носи отговорността. Но в цялата така създадена е, ситуация има и положителен аспект. За първи път, откакто съм, съм станала член на Европейския парламент преди 4 години, съм свидетел на подобно положение. Към момента никога не сте използвали а, името Македония по тази тема на много многобройно много пъти съм предлагала изменения за промяна на името и вие ги сте отхвърли. Не знам ли може да обясните защо точно, но се радвам на тази промяна в отношението ви. А освен това, страната вече няма да може да използва оправдания, за да не извърши определен брой важни вътрешнополитически реформи. Страната трябва да извърши тези реформи, ако иска да се присъедини към Европейския съюз. И накрая държа да отбележа, че не съм съгласна с всички, които смятат, че бързото започване на преговори за членство ще насърчи страната да поеме по пътя на демокрацията. Не можем да наложим реформи, ако правителството не иска само да ги осъществи самата Македония трябва да реши тези реформи. Ние може само да ги подкрепим, ние не можем да ги наложим. Благодаря ви, госпожо Сакорафа. Още двама колеги са поискали думата. Първи думата има господин Пападакис. Благодаря, ще говоря гръцки. Неодавна сключеното споразумение между правителството на Бюрм и правителството на Гърция, поне по-моему, не е при всички положения благоприятно за страните от района. Възникват въпросите за присъединяването на страната към НАТО и към Европейския съюз това присъединяване, казва се, е нещо като ключов фактор, предварително условие за развитието на региона. Искам обаче да кажа, че за народите от този район най-важна е сигурността на лице и въпроса с малцинствата. В Западните Балкани Европейския съюз трябва да играе роля. А що се отнася до въпроса за името, решението, което сега е взето, може да доведе до противоречия в бъдеще. Не знаем какво ще стане и с границите. Трябва да се вземе предвид и случващото се в момента между Косово и Сърбия. Ние не вярваме, че взетото решение ще допринесе за дълготрайния мир в района, тъй като това е споразумение между две страни, но те са част от много широк регион. В бъдеще смятаме, че може да има пречки пред интеграцията на страната в ЕС и НАТО. Благодаря. И накрая Кристиян Преда, който замества Едуард Кукан. Благодаря. Ще се изкажа от името на Едуард Кукан. Днес той отсъства. Тук ми е дал своето послание. Какво казва той? Македония е направила, постигнала е голям напредък по пътя към Европейския съюз. Колегата се радва, че има напредък по отношение на препоръките на комисията. Радва се, че комисията пък препоръчва да започнат преговори през юни 2019 година. Колегата призовава за още по-голям напредък в рамките на присъединителния процес. Той оценява високо усилията на правителството на страната, за да се подобрят съседските отношения – казва, че споразуменията с Гърция и България са добър пример в това отношение. Надява се, че народа на Македония ще подкрепи споразумението с Гърция в рамките на референдума. Смята, че резултатите от референдума ще са ключови за бъдещето на страната. Подчертава, че политическия климат в страната се е променил. подчертава, че страната трябва да укрепи върховенството на закона, демократичния процес, механизмите за контрол. Важно е, казва колегата, всички промени да се правят в една атмосфера на интеграция, приобщаване. Той смята, че е много важно да се направят спешни реформи в областта на правосъдието, че трябва да се приложи Охридското споразумение. Господин Кукън смята, че парламента трябва да възстанови своята роля на контролиращ орган върху законодателния процес. Народното събрание на Македония трябва да получи необходимата подкрепа и от Европейския съюз. Диалога Жан Моне е много важен в това отношение. Неотдавна бяха подновени срещите на съвместния парламентарен комитет и накрая колегата смята, че доклада е добър и той подкрепя Македония в нейните усилия за присъединяване към ЕС и по пътя на реформите. Благодаря за вниманието. Благодаря, каза председател. Някой друг иска ли да каже нещо. Няма желаящи. Сега ще дам думата на господин Хаг Глайтнер, който е директор в Комисията по въпросите на Западните Балкани. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати. Искам да благодаря на господин Вайгъл за проекто резолюцията, както и за дългогодишните му усилия вие заедно с депутатите Флекенштайн и Кукън много спомогнахте за първия диалог Жан Моне, за сътрудничеството с този регион. Вашите усилия са неразделна част от демократичните процеси в страната. Вашия доклад допълва доклада на комисията от 2018 година. Вие казвате справо, че страната изляза от политическата криза и наистина вече върви към Европейския съюз външния министр, както вече каза, страната е постигнала много голям напредък. Има споразумение за добросъседски отношения с България, има споразумение за името с Гърция, което е историческо. Това е наистина един пример за региона. Комисията ще продължи да Подкрепям Македония с всички усилия. Бъдещия референдум е уникална възможност за гражданите да решат какво ще бъде бъдещето на техната страна. Посоките са зададени. Членство в Европейския съюз – много е важно съответно всички политически сили в страната да демонстрират своята отговорност и да работят заедно за стратегическите цели пред Македония, именно евроатлантическата интеграция. В нашия доклад за 2018 година подчертаваме, че регионалните споразумения като цяло се прилагат. Има работа, която е извършена по отношение на спешните реформи и за това препоръчваме започването на преговори с страната през юни. Европейския съвет отчета постигнатия напредък и зададе евентуална дата за започване на преговорите през юни 2019 година. Естествено, скоростта на реформите трябва да се засили. Необходимо е да има още по-голям напредък в областта на правосъдието, службите за разузнаването, реформата на публичната администрация. И в заключение искам да кажа, че комисията е готова да помага на Македония, да я насърчава по пътя към европейска интеграция като част от своята стратегия. Комисар Хан започна една особена инициатива, насочена към подобряването на върховенството на закона в Македония. Имаме колеги, които са в страната, даже в днешния ден. Всичко това показва, че ние сме готови да подкрепяме категорично страната по европейски път. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Сега ще дам думата още веднъж на докладчика за заключителни бележки. Благодаря, господин председател. Искам да добавя към казаното от мен преди малко. През последните няколко години говорихме основно за излизане от политическата криза в Македония. Станахме свидетели на отлично сътрудничество в тази ни инициатива между парламента и Европейската комисия. Затова искам да кажа, че много хора демонстрираха съзидателност и лична ангажираност с а, решаването на, на проблемите, породили тази криз. Голяма роля, важна роля изигра комисар Йоханес Хан. Той трябва да бъде поздравен. Очаквам с нетърпение да работя с всички участвали в днешния дебат. Чух, че имате известни притеснения. Аз ще работя с голямо желание с вас, за да подобрим този доклад ние ще проведем, знаете, дебати в рамките на срещите на докладчиците. Благодаря още веднъж. Благодаря на Иво Вайгъл, благодаря на колегите за изказванията. Сега преминаваме нататък. Приключваме с първите разисквания по този доклад. Крайният срок за внасяне на изменения към доклада на Вайгъл е 16 септември в 11 часа. Ще имаме второ разглеждане на доклада на 27 септември тук в нашата комисия. Стигаме до точка 6, доклада посветен на доклада на Европейската комисия за 2018 година за Босна и Херцеговина. Без да се бавим повече, нека да дам думата на уникалния Кристиан Дампреда. Благодаря, господин председател. Радвам се, че мога да ви представя четвъртия си доклад за Босна и Херцеговина. А днес след, след обед ще замина за Сараево, заедно с колеги. Андрей Ковачев ще бъде ръководител на нашата група и ще можем да представиме първата версия на нашите колеги, представители на парламента, администрацията и гражданското общество. Тоест, един ден след обсъждането на доклада тук ще можем да съобщиме на партньорите от Босна и Херцеговина, какви са нашите виждания. Целта ще бъде също така да изпратиме някои послания. Първото от което е, че ние държиме и подкрепяме европейското бъдеще на Босна и Херцеговина. По, по време на посещението на председателя Юнкер в, а, през февруари бяха поети ангажименти и това а, трябва да се подчертае. Но 15 месеца бяха необходими за изпълнението на тези обещания. Много се. Много се, сме разтревожени относно забавянето на реформите вследствие на, поли, на политически политическо напрежение, тъй като изборната кампания започна много рано, дори за Босна Херцеговина, която обикновено започва много рано подобни кампании. Същевременно все още не е постигнат промяна на избирателната рамка, но на 7 октомври трябва да се проведат избори и за това реформите, промените трябва да се извършат колкото се може по-бързо, защото в крайна сметка най-малкото, което се изисква от държава кандидатка е да проведе избори е, честни и справедливи и да приложи техните резултати. И всички поли... И е, в случая всички политически партии трябва да се обединят е, около една и съща цел европейската интеграция. Но промените, които измененията и реформите са многобройни. Тук в доклада се споменават някои аспекти, като и недостатъци във върховенството на закона, зачитането на човешките права и така нататък. Бих искал да спомена необходимостта да се вземат мерки срещу дискриминацията в страната, да се, да се престане упражнение на дискрим... дискриминация спрямо някои граждани следствие на решението на Страсбургския съд в ем, делото с, е, Сайдич Финци. Също така трябва да, спомен, да, да спомена и нападенията и над журналисти. Според Асоциацията на медиите на журналистите, 61 журналисти са били обект на някакви е, нападки или е, жертви на насилие. 47 от началото на годината. Така че това трябва да бъде е, един проблем, който незабавно да се реши, правителството да вземе е, мерки, за да може да се осигурят добри условия на журналистите. Е, надявам се, че с е, колегите е, ще ще продължиме да работим в тясно сътрудничество и ще постигнем добри резултати, както това беше случаят и до сега. Благодаря, Кристиан. Мисля, че първо би било добре да дам думата на господин Пицула, който ще е председател на делегацията. Ало, ovo njegovo iscrpno благодаря. Искам да поздравя колегите за ангажираността. Е, в частност, е, господин Дан Преде създава един отличен доклад. Е, той положи много усилия през последната година. В своето качество аз приветствам факта, че обръщаме специално внимание на един въпрос, който още не е намерил своето решение, а е именно през последните три години нашата съвместна парламентарна делегация не функционира. Имахме проблеми по отношение на анкетата, посветена на развитието на селските райони, околната среда. Имахме проблеми по отношение на закона за акцизите. Не можем да кажем, че постигнат кой знае какъв напредък в Босна през последната година. Всъщност ставаме свидетели на стагнация. През октомври предстоят избори и положението общо взето се влуши. Виждаме, че се проведе и кампания от страна на а, президента Ердоган. Освен това има опити от страна на Република Сръбска да се а, отрече клането в Сребреница. Няма приравняване на а, изборния закон към решението на съответния съд. искаме в изборните комисии да има хора, представители на всички етноси, а не на преобладаващия в района етнос. Искаме освен това да се намери решение на основните проблеми в Босна. А основните проблеми са породени от факта, че Дейтанското споразумение не функционира. Мисля, че ако има промени, можем да имаме една функционираща държава, която да е правова, която да зачита демократичните принципи, която да гарантира справедливото представителство на различните етноси и отделни физически лица. Благодаря. Аз благодаря за доклада още веднъж и очаквам бъдещата ни работа. Благодаря, Тонино. Сега преминаваме към записалите се за изказване. По-настоящем са се записали следните. Госпожа Шуица, госпожа Зовко, ще трябва да запишем отново имената. Значи Зовко. Екара, Белдер, не сте поискали да се изкажете. Опитваме се да обобщим. Виждате, имаше изказано недоволствие, че не записваме всички имена. Затова сега съм много предпазлив, не искам да ме критикуват. Значи, Белдер е от екара. Не ме разбирайте погрешно. Радош от зелените Шолтес отсъства, значи няма как да се изкаже. От Обединената левица Кохличек отсъства. Е СПД Касталдо отсъства. НСЕ и независимите, значи Шуйца, Зовко, Пападакис, Белдер, Радош. Имаше коментар извън микрофон. Точно така каза председател. Започваме с господин Пападакис. Благодаря, господин председател. Мисля, че доклада е изключително балансиран и в него се описват най-важните въпроси, които би следвало да разгледаме, когато говорим за отношенията между ЕС и Босна и Херцеговина. Въпреки това обаче смятам, че има някои аспекти, които не са достатъчно добре застъпени и ето защо аз ще внеса някои изменения. Необходимо е да се подчертае по-добре че поради съществуващото положение в Босна ще се влушат и нейните шансове за присъединяване към Европейския съюз. В страната има надежди за по-добро съвместно съществуване, независимо към кой етнос принадлежиш. Искаме да се приложи плана за действие за Босна и Херцеговина. В страната трябва да се окаже помощ на всички граждани, да се работи категорично за присъединяване към Европейския съюз. Аз искал, бих искал също да се изкажа по отношение на отговорите, които дава страната на въпросника, изпратен от Европейския съюз. Освен това, страната би трябвало да положи повече усилия, за да приравни своето законодателство към европейското. Това ще отнеме време. Необходимо е да се намерят решение нали, да се намерят решение на много проблеми, като например свободата на пресата. Трябва да се види каква е външната политика и политиката сигурност на страната. Много е важно да се подобри капацитета на Босна и Херцеговина за третирането на мигранти. Не е разгледан въпроса за дискриминацията. По този въпрос няма абсолютно никакъв напредък. Трябва да спомена положението на ромите. Имаме нужда от економически реформи. Те трябва да са в основата на усилията на страната в бъдеще. Всички тези неща следва да бъдат отчетени и по тези проблеми трябва да се работи, за да може да се радват и гражданите на страната на едно по-добро съществуване. Това е което мога да кажа по настоящем. Искам да благодаря на докладчика. Сигурен съм, че ще имаме ползотворни срещи от тук нататък. Благодаря. To... Благодаря. Господин Белдер, който е докладчик в сянката от ЕКАРЕ. Благодаря, господин председател. Господин Преда, бих искал да ви благодаря искал да ви благодаря за това, че вие много ясно сте изложил положението в Босна Херцеговина и по-специално положението, в което се намира пресата. Бе извършено насилие срещу Владимир Ковачевич. Така че вие много ясно сте го подчертали с отделен абзац правилно а, наблягате на този проблем и призовавате властите да се намесят, за да гарантират свободата на медиите. Но струва ми се, че има още нещо, което трябва да бъде подчертано. Не се говори в доклада за влиянието на външни фактори в Босна Херцеговина, а аз специално смятам, че това е от огромно значение. Русия в Република Сръбска от една страна, но от друга страна и Турция и страните от Персийският залив. Така че знаете, че има и вътрешно, и външно влияние, които имат а, последици за европейската интеграция на Босна Херцеговина. Неодавна фундацията Конрад Аденауър публикува един доклад по тези а, проблеми. Може би нарочно не сте искали да говорите за това влияние, но смятам, че трябва да се наблегне на това, защото на Западните Балкани и Китай, и Русия, и, и Турция упражняват влияние. Благодаря вас, господин Ларош от Алде. Благодаря, господин председател. И аз бих искал да благодаря на господин Преда за подробния доклад и за неговият, неговите усилия да разбере е, в дълбочина проблемите на Босна Херцегона. Реформите, избирателната реформа е от огромно значение за всички. Знае, а знаете, че в Република Сръбска положението е още по- страшно, още по-лошо, що се отнася до избиране на представители на други етноси в парламента. В крайна сметка мерките и са в интерес на преобладаващото на дадени места мнозинство, които пък защитават интересите. Нека не, нека не забравяме, че представителите на малцинствата не, не се не могат да а, се изразят. Съответно, интересите на тези малцинства не са защитени и това води до липса на доверие в обществото. Е, необходими са спешни мерки срещу дискриминацията. Това е много голям проблем, на който трябва да бъде наблегнато още повече в доклада и нашите изменения ще бъдат в тази посока. Благодаря, господин Радош. Няма искане за изказване от другите политически групи, затова госпожа Суица има думата. Благодаря ви. Бих искал да благодаря на Кристиан Преда и да го поздравя за работата по този доклад, който е и обективен, и задълбочен. Но в Босна и Херцеговина през октомври ще се проведат избори и те ще се, и те ще се проведат в далеч не най-добрите условия, а това ще се отрази на бъдещето на бъдещето на процеса за интеграция. Господин Напреда, наблегна на областите, в които не са извършени достатъчни реформи не, не е постигнато споразумение относно административните мерки, свързани с, с представителството на младсинствата. Що се отнася до външни фактори, да, има влияние отвън, но много ще, ще зависи от реакцията вътре в страната на от, отговорните лица не, не боя се, че не можем да очакваме проява на голяма отговорност от тяхна страна. Решението по делото Любич не се изпълнява. А, и въпросът, който всички си задаваме е как ще бъдат а, а, как ще бъдат реализирани на практика резултатите от изборите. Смятам, че споразумението от Дейтън трябва по някакъв начин да бъде преразгледано и да се наблегне на аспектите, които не се изпълняват Босна и Херцеговина продължава, ще е, е федерална република и трябва да се, да се подсигури, защото всички малцинства да бъдат добре представени. Аз лично ще отида в Босна Херцеговина в най-скоро време, и, а междувременно ще внесеме изменения към доклада на господин Преда. Um, my... Бих искала да благодаря и да поздравя колегата Преда за отличния доклад. През последните 23 години няма огромен напредък в Босна и Херцеговина и това беше отразено в докладите на Европейският парламент. В доклада на, парламент, на ПАСЕ се казва същото. Проекто резолюцията са включени също подобни е, констатации. ком, ком, комисията взе предвид някои от препоръките, които и бяхме отправили, но смятаме, че недостатъчно Босна и Бесна Хорцеговина се нуждае от европейско решение на своите проблеми. Като, например, законно представителство на всички е, граждани. Не, не, не трябва да вземаме страна за едни или други. Най-важното е да бъдем обективни и с еднакво отношение към а, е, всички. Само по този начин Европейският съюз може да бъде а, е, инстанцията, която да помогне на Босна е, Херцеговина да тръгне по европейския път. Благодаря ви. Господин Хаклайна, от Генерална дирекция НИР. Благодаря. Първо, от името на комисията искам да благодаря на господин Напреда за проекто доклада Смятаме, че този проектодоклад е балансиран и отразява пра, е, точно а, становището на комисията за 2018 година. А, в а, доклада на комисията се подчертава а, също така, както в доклада на господин Преда, недостатъци в някои области. А в момента подготвяме и аналитичен доклад. Беше също така споменато нападението над един журналист. е делегацията на Европейския съюз в страната строго заклейми подобни деяния. Необходимо е да се, да се постигнат конкретни резултати в рамките на дневния ред за реформи, да се вземат необходимите мерки преди изборите през 2017 година, 2018 година, включително измененията по НПК и създаването на координационни звена за работа с Европол. Нека да кажа някои думи за миграцията. Комисията взе някои решения през август, за да подпомогне на страната да управлява по-добре миграционните потоци. Това са средства, които се добавят към 1 милион и половина, които бяха отпуснати пред юни за подпомагане на мигрантите, които са в страната. Не, не, необходимо е също така да се, да се постигне до решение относно парламента, за да може да се, да се из, проведат необходимите избори. като бе създадена необходимата рамка за, за намиране на решение. комисията ще подкрепя Босна и Херцеговина по пътя към интегрирането и ще, спом... ще спомага, помага на страната да провежда необходимите а, е, реформи. Благодаря, господин Хаклайтнер. А сега отново давам думата на Кристиан Преда. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегите, на тези, които са все още в залата. Трудно е след дългата почивка. Благодаря ви за предложенията и коментарите. Първо казаното от Тонино Пецула решението на парламента и за Баня Лука да се да не се престане да се говори за геноцида в Сребреница. Това е наистина едно, едно много така, събития и решения с много, с много голяма тежест. Преди 14 години този геноцид бе призната. Сега връщане на тази крачка назад може само да ни тревожи. Второ, що се отнася до казаното от колегата Пападакис и по-специално за хармонизирането на законодателството и приложението му. Всъщност всичко това, всичко това фигурира под формата на изменения към доклада. Но, но знаете, че има правила, що се отнася до обема на доклада, т.е. не можем да а, надвишаваме даден брой а, знаци. Затова бях при, при, при, принуден да съкрата драстично този доклад. Това е едно много интересно а, умствено упражнение, но а, което води до това, че доклада се съкръщава и всичко това, което е, е отпаднало, се, се, се включва като изменение. По този начин се позволява на колегите да е, включат е, своите виждания в е, основния текст. Що се отнася до казаното от колегата Белдер относно свободата на пресата, е, Разбира се, има инциденти, то не е от днес и за съжаление във всички балкански страни пресът, пресата и медиите са под натиска, жертве на насилие. В, на, на, на Западните Балкани много често през пресата се използва от политиците за политически цели и тя не служи на гражданството, каквато е първоначалната и роля. И това наистина е огромен проблем. Що се отнася до външните фактори, външното влияние, това също беше част от доклада, който отпадна. Многократно обсъждахме този проблем. <clears throat> Вие споменахте Русия, Турция, страните от е, Персийския залив. Да, те всички упражняват е, влияние и присъстват в е, политиката на Босна и Херцеговина, но трябва, трябва, разбира се, да се е, наблегне на някои нюанси. Русия и Турция признават, че упражняват влияние в Босна е, Хер... Херцеговина. Ако попитате администрацията на, е, на Путин, разбира се, те няма, да отречат, те няма да отречат, че присъстват в Република Сръбска, Сръбска и е, в крайна сметка те са винаги там преди важните събития, като например е, изборите. Тур, Турция Ердоган намери поле за действие и, а, той, и той в никакъв случай не отрича, а, че иска да влияе върху политиката на а, в Босна Херцеговина, докато страните от Персийския залив отричат. Аз неодавна бях в Саудитска, Араб... Саудитска Арабия и зададах въпроса пряко на ръководителите, които отрекаха своето присъствие в Босна и Херцеговина. Така че трябва да имаме предвид тези разлики. Очаквам измененията, постъпили от различните политически групи. Смятам, че ще можем да намериме е, формулировки, които да бъдат е, от полза за страната, която ще проведе избори е, след по-малко от месец че ще можем да помогнем на тази страна да проведе изборния процес и най-вече после, тъй като най-трудното идва после. Положителните послания трябва да бъдат изпратени сега, но също и в последствие. Както каза колегата Радош и Зовко, измененията в изборателния закон и представителство. Знаете ли, още пред, преди третият доклад аз бях подчертал, това, че Босна Херцеговина трябва да, да следва а, препоръките на Европейският съюз и по-специално на Венецианската комисия. Тоест, измененията в избирателното законодателство трябва да се извършват поне една година преди изборите. Мисля, че това е много мъдра препоръка защото ако промени настъпат една година преди изборите, нещата ще могат да бъдат приспособени, натъманени. Но ако измен, из, промените настъпят няколко седмици или няколко дни преди изборите, то може да настане е, много голямо объркване. Аз си позволих да отправя подобна препоръка на Босна Херцеговина и на всички политически сили. Го направих още през 2016 година. Казах, да, добре е да постигнете консенсус по избор, избирателния процес, но направете го по-бързо. Е, сега, но в следна сметка, когато те не могат да да, да, свършат, да си свършат работата, ние нищо не можем да направим. Ние не можем да се намесим и да кажем не, закона трябва да бъде такъв или е, онакъв. Ние бихме искали Босна и Херцеговина да се присъедини един ден към Европейския съюз, но не можем да направим нищо повече. Знам така, че наистина има недостатъци е, в е, законодателството, що се отнася до широкото представителство, но в крайна сметка не можем да направим нищо. Колкото до федералният аспект. Да, това а, беше включено в предишните доклади, но не се стигна до никъде. Многократно сме повтаряли някои политически принципи, които се прилагат в отделните държави членки, включително и принципа за федерализъм, но в Бесна Херцеговина не почерпиха опит от нашите препоръки. Т.е. предложихме им, позовахме се на някои принципи, но не успяхме да някакси да им помогнем. Така че какво можем да направим е няколко дни преди изборите, а те са тъй важни. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, Кристиан. Тъй като имахме време, дадах въз, възможност да направите един всеобхватен, едно всеобхватно заключение. Ще имаме възможност да говорим още по проблемите на Босна и Херцегин. 10 октомври е крайния срок за внасяне на изменения. Разполагате с достатъчно време. Надявам се, че ще има много изменения. На 5 ноември ще ги разгледаме и на 20 ноември ще е, гласуваме доклада. Приятно пътуване в Босна и Херцеговина. Сега ще минеме към точка 7 и 8 относно споразумението с Киргистан и вторият доклад относно присъединяването на Република Харватия и участието и в споразумението. И бих искал да дам думата първо на докладчика за, две, за по двата въпроса, господин Пред. Много ви благодаря, господин председател. Ще се спра първо на вторият тема, която е част от съместно изискване за отношенията ни с Киргистан. Става въпроса за протокол към споразумението за партньорство и сътрудничество с Киргистан следствие на присъединяването на Харватия към Европейския съюз. Разбира се, продължението ми съдържа съгласието ни с това осъвременяване на протокола. Но а, другият аспект далеч надхвърля осъвременяването на взаимоотношенията ни с Гиркистан. Всъщност, то е предложение за обсъждане на бъдещето на движението ни с тази страна. Така че предлагам препоръка, с която да изкажем позицията си за преговорите за сключване на всеобхватно споразумение между Европейския съюз и Киргизстан. Поисках да, да допринесем възможно най-рано с позицията си в тези преговори, защото смятам, че Европейския парламент трябва да вземе участие в процеса на преговори на това споразумение. Не смятам, че трябва да се ограничим само с приемане или отхвърляне на предложеното ни споразумение. И в качеството си на това ново всеобхватно споразумение, което се преговаря в момента с Кыргызстан, държа да подчертая следното. Подчертаваме задълбочаването на взаимоотношенията ни с тази страна. И в този контекст, в който доклада, съм набелязал някои приоритети и цели, които според мен са от съществено значение. На първо място това споразумение трябва да бъде амбициозно и основната му цел трябва да бъде да допринесем за разработването на либерална пазарна економика, която да благодетелства гражданите и на двете страни. Освен това, споразумението би трябвало да подобри прилагането на правилата на свободна конкуренция и свързаните с нея правила, чрез създаването на подочетни прозрачни институции. Освен това, на такова споразумение би трябвало да подобри мултилатерализма и обсъждането на теми като изменението в климата, миграцията, организираната престъпност или тероризма. На четвърто място, би следвало сърцето на това споразумение да бъде поемане на ясен ангажимент в защита на човешките права и демократичните принципи. Тези четири основни принципи се е, разглеждат в три основни области. Първата е в политическия диалог и международното сътрудничество между Европейския съюз и Киргистан на всички международни форуми. Подчертавам колко е важно това споразумение да допринесе за диверсификацията на киргизската економика, както и за подобряването на сътрудничеството между Европейския съюз и Киргистан на всички международни форуми, като например Световната на търговска организация. Предвиждат се евентуалните разпоредби на бъдещото споразумение, като се подчертава колко е важно да се подобрят съществуващите в момента институции сътрудничество, като например съвета сътрудничество, диалога за правата на човека и парламентарния комитет за сътрудничество. И в това отношение подчертавам, че трябва да се подобри е, значението на междупарламентарното сътрудничество в рамките на бъдещо ново споразумение, за да може възможно най-бързо и ефикасно да се изпълнят и двете страни горе от посочените цели. Като държа да подчертая, че гражданското общество би се да играе важна роля, както както по време на преговорите, така и по време на прилагането на практика на това споразумение. И последният е, е, област, съсегната в доклада, превръща общите опасени интереси за, двете, за Европейски съюз и Киргистан. От една страна това е сътрудничество в областта на демокрацията, по-конкретно тя би следвало да се от, приложена практика чрез добре функционираща многопартийна парламентарна система. Киргизстан е сред ред сред много редките новоплавяващи демократични режими в региона и ето защо Европейския съюз би следвало да подкрепи страната както от политическа, така и от финансово и от техническо гледна, е, гледна точка трябва да си има предвид, че има опити за поставяне под въпроса на този демократичен принцип, като например чрез изменението на Конституцията от 2016 година. Ето защо трябва да се засегнат и въпроси, свързани с автоматизацията на съдебната система, слабостите е, в е, съдебните производства, като се позваваме на конкретни случаи. Друг общ интерес е свързан с е, последиците на регионално равнище в Централна Азия на сключеното подобно споразумение. Смятам, че би трябвало да се възползваме от тези преговори, за да насърчим консултативните взаимоотношения и да облегчим напреженията в страната Става въпрос за Казахстан и Узбекистан, две страни, които ще посетим скоро в рамките на делегацията на нашата парламентарна комисия след няколко дни. Това са основните три области, три глави, на които се дели моят доклад. Надявам се, че приносът ще в сянка ще ми помогнат да доразширим и да допълним този доклад и преди да приключа, държа да, призв... да приветствам добре дошъл е, сред нас е, посланника на Република Киргистан. Добре дошъл. Благодаря ви. Кристиан. Благодаря, Кристиан. А сега бих искал да дам думата на думата на председателката на делегацията за връзка с страните от Централна Азия. Kyrgyzstan Railways. Е е, Господин Гри... госпожа Кигрулис Петърсе. Скъпи колеги, Киргизстан действително е остров на демокрацията в региона. Разбира се, демокрацията в тази страна все още е много слаба. Ето защо страната се нуждае от нашата подкрепа в много области, както областта на економика, така и по отношение на търговията, на образованието, за засилване на неправителствените организации и гражданското общество, върховенството на закона едно подобно съхватно споразумение би било добра платформа за по-точното сътрудничество между Европейския съюз и Киргистан Ето защо аз подкрепям предложението за сключване на такова споразумение и очаквам с нетърпение за силното сътрудничество между Киргизстан и всъщност между целият регион и Европейският парламент. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Григория Петърсе. И така стигаме до колегите, които поискали да се изкажат. Към момента те са госпожа Енди Кине, госпожа Алиомари, Мари и господин Нар. Пропуснах ли някого? Не. такъв случай започваме с госпожа Алиомари. Благодаря ви, господин председател. Бих искал най-напред да поздравя Кристиан за неговият много интересен и много прецизен доклад, както обикновено. Преди няколко години посетих Киргистан и държа забележа, че винаги мисля на факта, че прилагаме действащата схема при предоговарянето на споразуменията, независимо за коя държава става дума. И е доста парадоксално да се прилага един и същи метод, едни и същи думи, една и същата формулировка да се използва за толкова различни държави, като Марокко и Киргистан, например. Смятам също така, че е важно да сме в състояние да внесем нужните нюанси, да си дадем сметка какво е настоящото положение в страната, как, е тръгнала тя и докъде е стигнала. Ето защо смятам, че в споразумението би трябвало да се определят конкретни реалистични цели. Това е първият ми коментар. Вторият ми коментар. Смятам, че този вид споразумения не могат да бъдат а, отделени от е, една по-обща цялост, както каза и Кристиан. Всъщност, Европейския съюз се нуждае от една по-ясна визия за това как би искал да изглеждат е, отношенията му с страните от региона. В момента, в който Китай прилага нова международна политика, основаваща се на пъти на Куприната. Въпросът е каква е нашата визия тук в Европейския съюз за всички тези държави. Те представляват а, огромен културен, но и огромен економически потенциал. И много съжалявам, че често разглеждаме отношенията с отделните страни, като по този начин пренебрегваме ре, реалността в съответните държави и преди всичко пренебрегвайки случващото се в региона като цяло. Каква е визията ни за Централна Азия? Какво общо има изобщо Европейския съюз с Централна Азия? Може ли да надходим равнището на сключване на двустранни споразумения с отделните държави? Очевидно е, че ако искаме да играем истинска роля, важна роля на международната политическа сцела, трябва да имаме ясна визия за бъдещето на целият регион. Разбира се, положението в отделните държави е много различно, но това е част на света, към която трябва да продължаваме да проявяваме интерес. Сам, че не това е целта на доклада. Знам, че начинът по който се изготвят докладите не дава възможност това да се разпише ясно, но бих е, искал е, Кристиан поне при представянето на доклада си да припомни, че Европейския съюз може и дори трябва да има политически и е, стратегически ясно изготвена визия за целият регион. Благодаря, Мишел. Думата има Хавиер Нарт. Благодаря, господин председател. Разбира се, в сравнение с е, Туркменистан, Казахстан и така нататък е в интерес на Киргистан. Там положението е много по-добро, отколкото в другите страни. Но в крайна сметка положението не е чак толкова розово. И понякога си вярваме, че всъщност тези, тези, тези, тези страни правят много промени. Но ако не, не осъзнаеме, че страни като Киргистан са много а, крехки. А, защото става дума за страни, които са в една много сложна а, среда. Нека не забравяме, че и Афганистан а, упражнява влияние, че в, в, в тези страни минава пътя на наркотиците, на, които са е, предназначени за е, западния свят, то ние няма да разбереме страната. Е, Киргистан от, от една страна има, е, е разделена на две. Има севера и юга. В юга, в Йош, има повече узбеци, отколкото киргизи. Това е важно да се знае. Трябва да знаем какво означава това и да, и, да, и, и да разбереме какви са и структурните е, разлики между партиите, които имат повече влияние в севера и в юге. И има също огромни разлики в Киргистан между е, държавата и обществото. Защото обществото вярва много, много повече на старешините. И за каква причина? Защо? За, за, защото те не вярват на държавните институции. А защо не вярват на държавните институции? Защото е, държавната инсти, инсти, държавните институции във всички тези държави е, е пропита от корупция. А правосъдието правосъдието е под, под, подчинено на различните властови. На политическата власт и на економическата власт. Най-важната, най-голямата партия, опозиционна партия, се ръководи от един много силен и много богат олигарх. И, как, и за, за тези хора политиката е само продължение на бизнеса. Това са неща, които трябва да знаеме. Така че, разбира се, че, разбира се, че, че трябва да да работиме с държавата, с държавните институции, но нека да се опитаме да разбереме какво има в тази черупка, каква е реакцията и мнението на, народите, на народа. Uh, of course, I welcome the launch. Благодаря ви, господин председател. Разбира се, Приветствам началото на преговори между Европейския съюз и Киргистан за сключване на всеобхватно споразумение, което да замени настоящото споразумение за партньорство и сътрудничество, сключено през 1999 година. Подкрепям също така и позицията на нашия докладчик за изготвянето на амбициозно и целенасочено е, споразумение и сътрудничество от второ поколение. Едновременно с това съм съгласна изказаното от колегата Алиел Мари. Европейския съюз трябва много ясно да определи своята позиция по отношение на региона на Централна Азия и каква е нашата средносрочна и дългосрочна визия за региона, самоотношенията ни с целият регион като цяло и с Киргистан в частност. За целта трябва да си поставим някои много ясно определени цели сътрудничеството ни с Киргистан. В частност това е много важно в по-общ глобален контекст, тъй като страната продължава да поддържа, дори да засилва сътрудничеството си с Китай и Русия, страни на които в Киргистан гледа като на стратегическо партньорство. На 6 юни тази страна се сключи споразумение за, за стратегическо партньорство с Русия и Китай от страна на Киргистан. Така че ако не искаме да загубим позициите си в Централна Азия и в частност в Киргистан по отношение на Русия и Китай, трябва нашето партньорство да бъде много по-видимо, нашата подкрепа да стане по-осезаема чрез конкретна подкрепа в економическо и търговско отношение, както и подкрепа за по-добро управление и демократия демокрация. И накрая, ако Европейския съюз иска да има надежни и благодействащи партньори в региона на Централна Азия, тук говорим днес за Киргистан в частност, трябва в новото споразумение да се разпоредят много ясни клаузи за защита на правата на човека, борба с корупцията и е, определяне на режим на свободна либерална търговия и свободна конкуренция. Всичко това трябва да са важни е, разпоредби в рамките на това много всеобхватно споразумение. Благодаря ви. Някой друг е, колега иска ли да вземе думата? Изглежда, че не. В такъв случай бих искал да дам думата на госпожа Петра Гашпарова от е, службата за външна дейност. Ви отговаряте за Киргистан. Имате думата. Благодаря ви, госпожо благодаря ви, господин председател, за възможността да взема участие в днешния дебат. Бих искал само да добавя няколко думи в качеството си на изпълняващ длъжността, ръководещ преговорите за водещ преговори от страна на Европейския съюз. те започнаха през миналата година. Няколко думи, за да опиша контекста. Взаимоотношенията ни с Киргистан е, се развиха значително през последните няколко години и се оказа, че има истинска нужда от ново споразумение, което да замени настоящото споразумение за партньорство, което датира от 90-те години. От една страна, тъй като Киргистан значително се разви от тогава. Това е страна, която най-много е напреднала по отношение на демокрацията, защитата на човешките права и основните свободи и бихме искали да подобрим сътрудничеството в отношение на тези принципи. Искаме също така да подобрим економическите взаимоотношения чрез подобряване на политическият диалог. Също така работим много активно в подкрепа на демократичните реформи, в реформите в областта на съдебната система и образованието и други ключови области. Новото споразумение ще ни даде възможност да увеличим броя на областите, в които работим заедно. Ще има и нови области на сътрудничество, като, например, измененията в климата, което не беше основните ни приоритети през 90-те години. Но ще включим и други области, по които, в които активно сме си сътрудничество, но без основна без стабилна правна основа към момента. Нуждаем се от ново споразумение, от ново поколение, за да отразим това, което казаха редица членове на Европейски парламент, името цялостната промяна в региона. В момента разработваме новата си стратегия за Централна Азия и тази нова стратегия ще вземем предвид глобалните и регионални промени, но също така ще отрази и световната ни стратегия, новоразработената ни стратегия за Афганистан и също толкова важната стратегия за свързаност. Тоест ние не гледаме на Киргистан като на отделна държава, а много отблизо следим положението в региона като цяло, но стремим също така да работим за сближаване с международните стандарти, особено по отношение на отношенията с Русия и Китай. Както вече казах, новата стратегия и новото споразумение би трябвало да ни помогнат да приложим стратегическа си политическа визия за региона. Към момента имаше 4 тура на преговорите от декември миналата година. Насам следващият тур е предвиден за месец октомври тази година. И държа да отбележа, че сме свидетели на високо равнище на ангажираност и на добра воля от страна на киргизските ни партньори. И от двете страни има истинско желание за бързо и сключване на пициозно споразумение, което да ни служи през едините 20-30 години. Благодаря ви. Благодаря ви. Господин Пред, искате ли думата за, за обобщение? Не. В такъв случай бих искал да благодаря на всички колеги за техния принос. Какъв е графикът? Крайния срок за внасяне на изменения е след два дни. А, е... а извинете, има нова, нов крайен срок 5 септември. Е новият крайен срок за внасяне на изменения на 8 или 9 октомври или 21-22 ноември ще се гласува доклада в нашата парламентарна комисия. Надяваме се да гласуваме в пленарната зала преди коледа. Това беше за тази сутрин. Ще продължим заседанието в 14.30. Предстои размяна на мнение с господин Алан Буджея, новоназначен ръководител на делегация на Европейския съюз в Либия.